но иска да реагира. Моля ви. Никак не се очудвам, че колегата иска да, а, да се изкаже. Доказ, доказателствата са абсолютно ясни. Самия факт, че имаше много вятър тогава и дима се разнасяше навсякъде. Това, това само осложни нещата. А, а, но Знаете, че има, имаше препоръка животните да бъдат погребани в рамките на 24 часа, докато при задължението след това да бъдат изгорени, трябваше да се, изго... да се иск, да се изградат съответните структури. Т.е. трябваше да последваме съветите, които бяха залегнали в доклада на Лорд Нолсон. Така че и много, че, много често животните трябваше да бъдат превозвани, за да бъдат изгорени на няколко стотина километра. Имаше падане на трупове. Въобще беше някаква вече абсолютен а, хаос. Положението тогава наистина беше ужасяващо. Благодаря. Така, не знам дали искате да отговорите и вие. Да, да, беше ужасяващо, но Европейския съюз каза, а, че а, може да има разпространение на епидемията, ако животните не бъдат изгорени, а на практика нямаше нужни доказателства нито за едното, нито за другото. Благодаря ви. Да виждам, че проявявате много интерес по тези проблеми. Имаме тук след сред нас и експерт от комисията, но за съжаление не разполагаме с необходимото време, за да навлеземе в подробности на, в тази тема. Трябва да продължиме с нашия дневен ред. Така че ще минем към точка номер 7, а по-късно ще разгледаме комисията, точка номер 6. Нашият е, автор на становище е Моли Скот Кейто и нея е няма. Или е тук. Не знам дали е тук, няма я. В такъв случай минаваме към господин Андрю. Добре. Значи ще обсъждаме точка 8 сега, която ще ни бъде представена от заместник председателя. Става дума за една много важна за нас тема. Става дума за създаване на работни места в една важна за Европа за един важен за Европа район. Става дума за разширяване на заедостта, увеличаване на работните места. Така че докладчика ще ни представи своя документ. Мисля, че той е най-подходящия да ни представи как стоят нещата по тази тема. Благодаря, господин председател. Исках е, така малко да си е, събера мислите, докато колегите представят докладите, но в крайна сметка е, нямаме достатъчно време, така че ще говоря. Става дума за един малко особен доклад, който е, изисква много е, различни гледни точки. Всичко зависи от начина по който разглеждаме ОСП и заетостта. Предвид а, е, кризите, които преживяваме, кризите, които се мултиплицират и задълбочават, предвид обезлюдаването на някои райони, смятам, че бихме могли да, да проведем една дискусия относно нашите селскостопански политики за обществеността, т.е. ОСП и заетостта, е, погледнати в един структурен план. А, тъй като това ще е първи обмен на мнения, бих искал а, да очертаеме рамките на бъдещия доклад. Знам, че нашите, нашите разлики ще обогатят а, а, доклада. ОСП погледнат че през а, призмата на а, заетостта води до много въпроси а, от 54 годици правилно ли прилагаме и осъществяваме ОСП, след като 40% от средствата от бюджета е, са насочени към ОСП, а от друга страна заетостта е един от най-важните приоритети в, на плана Юнкер, същевременно никога не е правена е, изследване за връзките между ОСП и заетостта. Така че днес а, е, въпросите за легитимността на ОСП спрямо а, е, и разходваните за нея средства е нещо, което е обект на а, внимание. Аз смятам, че ОСП е необходима, неизбежна, жизненно важна политика, но същевременно нека да си зададем въпроса какво селско стопанство искаме за бъдеще. ОСП не може да бъде само един разпределител на средства между държавите членки. Законите на пазара изискват да се дадат средства на, ед, на една на едни страни и да се изостават другите. Това доказва още веднъж, че по този начин няма да се решат проблемите, свързани с биологичното разнообразие, заетостта, бедността или последиците от промените в климата. Така че ние трябва, ние сме отговорни да преосмислим ОСП с цел постигане на новите ни цели. Трябва да постигнем повече и по-добре. Но въпросът е къде да произвеждаме, как да произвеждаме, с кого да произвеждаме. И това от тук пряката връзка с заедостта в различните, в различните райони. Може ли паз, пазарите да бъдат единствения регулатор? Може ли борсите да бъдат единствения регулатор? Аз мятам, че не ние трябва да осмислиме един нов модел на селското степанство, като преосмислиме и дефинираме новите цели на публичната политика в селското степанство. Трябва да знаеме къде, е, какво е мястото на селските райони в развитието на света, какво е мястото на заетостта, за развитието на нашата економика. Участвам, е, очаквам вашите гледни точки и вашия принос преди един проектодоклад, който ще ви бъде представен преди лятната вакансия. Благодаря. Благодаря много. Благодаря за интересното представяне на доклада. Мисля, е, че тук е, може би трябва да обърнем внимание на тези въпроси. Те са много важни. А много често се оказва, че общото селско селскостопанска политика се нагърбва с прекалено много задачи с земеделието като цяло, положението на фермерите. Това не са никак лесни въпроси, това е широко въпросно. А освен това, ние разбира се, знаем, че има и други аспекти, да речем екология и така нататък така че беше много интересно да чуем вашето представене. А сега госпожа Милер. Благодаря, господин председател. Благодарности и на докладчика. Подкрепям тезата, че спешно е необходимо да променим положението с заедостта в селските райони. И то е изцяло. Едновременно с това обаче трябва да обърна внимание, че конкретните предложения не съ... че конкретният доклад не съдържа е, такива предложения. Не говорим за реформа на е, ОСП, а аз мятам, че трябва да помислим къде ОСП, да подпомогнем инициативи, за да намалиме съкръщаването на работни места в селските райони. Има съответни насърчителни програми по Европейския социален фонд с цел по-малко бюрокрация, по-добро използване на фондовете и опростен достъп на младите фермери до такива средства за финансиране. Не става дума да поставяме под въпрос преките плащания. Те са неразделна част от развитието на селските райони и поддържането на малките земеделски стопанства, но нека това бъде нашата цел в тази посока да предлагаме подобрения. Господин Хауслик има думата, казва председателят. Уважаеми госпожи и господа, е, Ерика е права. Няма сега защо да мислим е, как да конкретизираме едно или другото. Става дума за това, което сме казали в заглавието по принцип за ОСП защото законността на плащанията наистина се поставя под въпрос. Гледайте колко пари се раздават и съпоставете с създадените последните години работни места. Настоящата равносметка е отрицателна. За последните 10 години ние загубихме половината работни места за млади хора. Не вярвам на други места да нещата да стоят различно. Е, оказва се, че все по-малко фермери получават все повече пари, така че е, работни места не се създават. Колешке Мюллер, наистина е уместно да поставим въпроси и за пазарите на износ, и за регулацията всичко това има място в този доклад. Тук не съм съгласен с е, Ерика. Трябва да помислим е, как да оправдаем преките плащания за следващия доклад по ОСП. А единственото оправдание или обосновка би било да покажем резултати. Така че ние трябва да обърнем внимание на настоящето развитие. Явно имаме проблем с, така да се каже, легитимирането на тези дейности. Е, би могло да се помисли за пренасочване на част от средствата в рамките на периода към втория стълб. За това трябва да поговорим и сега трябва да помислим дали всички мерки, за които говорим, наистина водят до разкриването на работни места. Но нека не избягваме тези въпроси в края на този период трябва да кажа, че наистина спорът ражда истината. Темата е много интересна, очевидно, за всички. 15 заявки за изказване, моля. Спазвайте регламент от минута и половина. Госпожа Гарсия. Благодаря Искам да попитам следното, господин Андрио. Говорите за тип нов социален договор. Как си го представяте? Земеделието като дейност е, някак си отстъпва на второ, трето място по значимост и престиж. но оказва се, че други дейности са по-важни например, съвместното използване на машиния и друг е селско-стопански парк и така нататък. Трябва да си поставим въпроса как смятате да работите с хората. Отговорете на този въпрос преди да продължим нататък. Сега господин Посадонта. Благодаря господин председателю. Искам да благодаря на колегата Андрия за това, че изложи своите виждания. Струва ми се обаче, че ОС, ОСП беше преразгледана през 2013, следващото преразглеждане ще бъде през 2020. Така че ще поемаме някакъв риск, когато непрекъснато преразглеждаме нещата, докато а, все още дори не знаеме как, какъв какви са последиците от реформите, които сме приели. Ако отвориме дебата сега, просто защото в момента трябва да преразглеждаме бюджета. Да, може би не разполагаме с достатъчно средства в момента, но ако а, извършим преразглеждане сега, то някои средства може да ни се отнемат. Т.е. по-скоро ми се струва, че би било по-целесообразно да намериме начини за използване на инструментите, с които разполагаме, за развиване на селските региони в момента. Следващият. Госпожа Посен Шрайер. Ако Темата е изключително интересна и заслужава много голям интерес е, селското стопанство до 2020 година, ако продължава така, ни изправя пред въпроса какво ще правим след това. Това предполага влагане на съответни средства, но трябва да инвестираме в нови пазари, в инвестиции, иновации, да дадем възможност малките семейни ферми да се утвърдят, съобразявайки се с политиката за екологично развитие. Не говорим за експроприация или отнемане на земята. Все пак нека не забравяме, че има много работни места, които са непряко свързани с земеделието и селското стопанство, преработвателна промишленост и така нататък е, всичко това трябва да се има предвид. Говори се за втория, третия стъп, стълб, за университетите, за подпомагане по плана Юнкер. Средствата за изследователска и развойна дейност може би отиват в университетите, но не подпомагат селските стопани. Наистина, госпожа, господин Ставкът, благодаря. Това е много важен въпрос. Въпросът е да е, е, аз мога да посоча чудесни примери от собствения си район при правилно използване на общата селско-стопанска политика. Е, например, в един район е, бяха бя, биха могли да, да бъдат дадени на, селски, на земеделци, къде да останат в региона. За вместо това бяха дадени на крупни собственици и повечето пари, които постъпиха в Ирландия, бяха използвани за купуване на, не на земя или ферми, а за вили и къщи за прекарване на вакансията в Италия и по Адриатическото край крайбрежие. Така че не можем да говорим за създаване на работни места. Говоря за е, сумата от 440 евро на, на всеки от нашите съграждани до места не се създадоха. Господин Гравен, благодаря за всички изказали се. Е, през ноември миналата година ние създадохме група от е, специалисти по селско стопанство в северо-источна Англия и разгледахме доклада. Те излязоха с 43 препоръки, които ще представя тук накратко например, свързаното с подхода, свързан с промяна на риска, не е подходящ. Не бива да се допускат сериозни рискове. След това младите фермери, тук вече се включват и млади предприемачи, което не е желателно и специално обръщат внимание на програмата Лидер, която се смята за особено успешна в селските райони. Но препоръката е да се върви отдолу нагоре, а не отгоре надолу освен това, друга препоръка, преминаването към все по-ефтини храни се отразява и на работните места. Освен това бе обърнато внимание е, че определен тип на иновативно селско стопанство ще създаде работни места, но ще ограничи достъпа на... до тези работни места на различни хора. Това са част от препоръките, които бяха дадени за северо... от групата за Североизточна Англия през ноември миналата година. Председателят благодаря е, ако разполагате с тези документи в електронен или друг вид, моля, предоставете ни ги. Те ще представляват интерес за нас. Сега следващия изказващ се. Благодаря, господин председателю. Интересно е да обсъждаме тази тема. Благодаря на колегата Андрие, но трябва да внимаваме е, с цифрите. 40% от европейските домаки домакинства. Се говори тук. Е, е, всъщност обективно е около 1%. За това трябва да кажем, започнали сме от чувствително по-големи е, средства по, от през 78 година. Но в мой избирателен район в Бавария в момента там заедостта, безработицата е 1,9% на фона на средна стойност и 3,4% за цялата Бавария. Без земеделието този процент би бил чувствително по-висок, защото в земеделието се създават най-много работни места. Но и за там бяха вложени вложени много средства по втория стълб. И защото едва земеделската политика дава възможност, ако държ, такива възможности, ако държавите членки са съгласни ако не използвате тези възможности във Франция, вината е ваша. Аз с радост очаквам по-нататъчните дискусии, с радост ще приведа и нови аргументи. Сега госпожа госпожа Сендра. Благодаря, господин председателю. Благодаря и на докладчика. Първо искам да обърна внимание, че ни предлагате чудесна отправна точка за допълнителен размисъл трябва да помислим въобще за отражението на ОСП върху заетостта. Мисля си дали това предизвикателство е, може да бъде разрешено с помощта на ОСП. Дали не трябва да помислим за нова ОСП, която създава наистина работни места. Питам се какво ще стане от тук насетне. Ние ще предложим изменения и се надяваме, че те ще бъдат взети предвид, така че да се стигне наистина до създаване на нови работни места за пряка заетост и други възможности по непряк път. Председателят да, това е изключително важен въпрос. но все пак нека не забравяме, че трябва да говорим най-вече за земеделието. Да говорим и за такива работни места, като говорим за създаване на нови работни места въобще следващия оратор. Мисля, че е наистина важно, че поставяме на обсъждане този въпрос защото заведението създава една, един сериозен процент от европейския бюджет, близо половината и това не е за подценяване. но все пак голяма част от средствата отиват в един е, малък сегмент от този сектор. Затова трябва да помислим за по-сериозно подпомагане на малките и средни земеделски предприятия. В тях е нашето бъдеще. Ако някой остане в семейното предприятие, това автоматически създава заетост за него. А това разрешава въпроса с безработицата. Тук така се създават хора, които стоят на собствените си крака които произвеждат, опазват ландшафта, произвеждат хранителни продукти и поддържат традициите в селските райони. За това е важно да се погрижим именно този сектор, дребното земеделие, да получи голяма част от средствата а не крупните производители, които имат съвсем други цели. Благодаря, господин Капуто има думата, казва председателя. Благодаря. Напълно съм съгласен с доклада на и констатациите на Ерик Мандрия, който е много добър и е много добре основа за работа. Както казаха и колегите, ОСП трябва да се развива в е, последователност е, и а, е, точно за това смятам, че всичките коментари на Ерик са много уместни. Важно е да се произвежда, но е важно да се знае и точно как, с кого трябва да си сътрудничат селските стопани. А, Ние все още нямаме точни критерии за преценка на ефикасността на ОСП. В момента този отрасъл се намира в особено положение и всички заинтересовани страни би трябвало да си задават подобни въпроси, за да могат да се справят с сериозните проблеми, един от които е заетостта. Няма да повтарям това, което казаха колегите, но когато говорим за развитие на селските райони, трябва да си мислим за някакъв нов тип селско стопанство, което се основава на иновациите, на упростяването на всички практики. Това ще улесни самите селски стопани и ще гарантира устойчиво развитие на отрасъла. Благодаря ви. Благодаря. Докладът е наистина много добър. Колегите вече казаха почти всичко, което исках да кажа. Смятам, че ОСП трябва да бъде концентрирана, да се концентрират селските стопанства, защото в момента, да, е, в момента се страда точно от, от концентрирането е, в ущърп на малките стопанства. И не трябва ОСП да залага е, само на, на увеличаването, на уедряването на стопанствата, защото това може да предизвика обратен резултат. Никога концентрацията, уедряването на стопанствата не е водило до разкриване на нови е, работни места – трябва да е, говорим по тези проблеми. Мисля, че е, вече имаме добра база, защото всичко, което правим, трябва да бъде в името на селските стопани. Благодаря, господин Агнио. Look... Мисля, че е важно да разгледаме този проблем от гледна точка на данекоплатеца. Какво очаква данекоплатеца? дънакоплатеца от ОСП. Сега, гражданина смята, че ОСП ще му предостави широк избор на добра храна. Така че А, също така гражданина също смята, че плащайки своите данъци ще може да има и една по-добра околна среда за свободното си време. Колкото до селския данекоплатец, преди 50 години спом... спомнете си колко неприятна беше е, сълскостопанската работа. А, нещо, което се промени, разбира се. Но по принцип ОС, ОСП а, трябва да бъде а, адаптивна, т.е. Да, да, да се влияе, разбира се, и от флуктуациите на пазара, тъй като сме е, през, пазара сега е а, глобален. Е, е, ОСП създава едни много строги мерки, много строги ограничения, като намаление на емисиите или някакви норми, които постепенно убиват селското стопанство. Същевременно 6 е, милиарда бяха изпрат е, насочени към селското стопанство, от които три после бяха върнати и с голяма част от средствата всъщност отиват за субсидиране на бикоборство и други абсурдни неща. Господин а, е, Яр. Благодаря. Dem wir gefördert haben für seinem Tun, nicht leben kann. Zweitens, äh, äh, ich wegen der ersten да, целта е да а, е, имаме нови работни места. Но а, трябва да видим дали преките плащания постигат резултатите, които преследват. Не трябва да забравяме на какъв принцип трябва да основем нещата. Трябва да се търси конкурентна способност на селските стопани обикновено работни места не се разкриват в, пряко в селското стопанство, в фермите, а в преработателните преработвателните предприятия. Благодаря. Аз искам да припомня последиците от ОСП върху селското стопанство във Франция, за законодателството за доведе до 30% от работните места в селското стопанство. Но това беше преди години. От тогава сектора непрекъснато се свалява. Много стопанства под 20 хектара изчезнаха, а тези над 50 хектара почти се отвоиха. Това има отрицателни последици върху економиката, селската економика и а, води до опустяването на цели области. А, за това, че трябва да се... Единственото решение е да се измъкнем от тази обща селско-стопанска политика политика, която руши селското стопанство. Трябва да се запази суверенитета на държавите, да се оказва подкрепа на малките и средни предприятия в селското стопанство да се стимулира местното производство, да се развиват дребни преработвателни структури в селските региони, които произвеждат биологично. Освен това трябва да се запитаме е, е, за резултатите от вкарването на альтернативни продукти – и е, да помислим и за зависимостта на, от внос. Смятате ли да се заемете с тези въпроси или не, нямате намерение да предприемате конкретни действия? Благодаря много. Е, тези въпроси, които повдигате, са много интересни, но мисля, че малко се отдалечаваме от темата. Аз се питам, смятате ли, че ако се откажем от ОСП, няма да ще се забави уедряването или ще се ускори. Това ще бъде интересно от гледна точка на реформата до 2020 година. Благодаря, господин председател. Нека да благодаря преди всичко на колегата Андрия за отличния доклад, който хваща много области от ОСП. ОСП трябва да служи на интересите на селските стопани в държавите членки. За жалост обаче е, в, в, връзка с политиката за съседство и външната политика ние даваме приоритет на вноса от трети държави, които наводняват европейския пазар и това е, води до проблеми с безопасността, защото много често това са доста съмнителни продукти със съмнително качество. Е, и, които пораждат санитарно-хигиенни проблеми и същевременно това създава много лоши условия по отношение на конкуренцията в европейските държави. Води до рязък спад на цените и до влушаване на жизненото равнище на селските стопани в държавите членки на Европейския съюз. Това от своя страна намалява желанието на предприятията да разкриват нови работни места. И е, трябва да кажа, че селските стопани в моята страна, например, са в много драматично положение. Благодаря сега. Ще дам думата на представителя на Европейската комисия. Благодаря много. Изслушахме с много внимание представенето на документа, както и дискусията и си водихме бележки. Целта е да се види как могат да се създадат работни места в този в селските райони, като същевременно се осигури устойчиво развитие на селското стопанство и хранително-вкусовия отрасъл. Цел, целта е да се подсигурят устойчиви работни места так, и се постигнат целите, залегнали в плана Юнкър. 22 милиона са хората, които работят в селското стопанство, но ако а, включиме всички а, свързани с хранително-вкусовия сектор работни места, те са около 45 милиона в Европа. Същевременно развитието на ОСП се нуждае от развитие на новоразвиващи се предприятия, иновативно предприемачество и така нататък. също, Знаете, че младите фермери, които, ко, които се е, установяват, получават е, допълнителни а, е, суми. Изправени сме на, наистина пред едни предизвикателства, като специални средства са, а, се отделят за установяването на млади а, селски стопани в различните страни, както и се са отделени средства за развитие на стартъп предприятия, които не са чисто селскостопански, но същевременно са свързани с отрасъл. Около 52 милиарда евро са а, предназначени за инвестиции в, и в селското стъпанство, както и допълнителните схеми за хранително-вкусовата промишленост. Същевременно се гарантират и заеми, които а, сами по себе си привличат допълнителни средства от а, частния сектор. Сега, кои са новите елементи, които могат да служат като водещи и да бъдат взети за пример от други отрасли? Над 3000 са наивновативните проекти, в които, по които работа от една страна бизнеса и научните среди за внасяне на нови иновативни проекти за изпълнението на Европа 2020. Нам намалява намаляването на потреблението на ресурси като вода или електричество ще, ще подобри със състоянието на стопанствата, като се прилагат новите мерки, залегнали в пакета за кръгова економика, която току-що, който току-що беше внесен от комисията. Селф, селф, селските райони са предлагат много а, продукти са свързани с прекалено много отрасли, както екологични, така и свързани с хранително-вкусовата промишленост. За това подобряването на, ус... на условията там ще имат а, последици за, като цяло за развитието на економиката. Едно, един от приоритетите също така е намаляването и на а, бедността в отрасъл. Европейския съюз под, под, под, под, подпомага различните проекти за създаване на работни места, които не са пряко свързани с селското стопанство. ОСП осигурява на европейското население възможност да живее и работи в селските райони, като същевременно има добри условия за а, творчество и а, устойчиво развитие. От 45 години се прилага ОСП, но а, въпреки това, това е политика, която продължава да бъде от, значител, от важно значение за Европейският съюз. Целта ни е да видим какви ще бъдат заключенията залегнали във вашия окончателен доклад и да работиме за тяхното осъществяване. Благодаря много. Сега давам сега давам думата на господин Андрия, докладчика. Имахме много богата и интересна дискусия. Благодаря, господин председател. Благодаря на всички колеги, които взеха отношение към доклада. Да, верно е, че той е богат и много се радвам, че имахме този първи обмен на мнения който задава общата рамка на работата по доклада. Документа цели да обхване някои от най-съществените елементи, които да зададат рамката на бъдещото предложение. Благодаря също на комисията. Доколкото ви разбрах, този доклад има смисъл, той служи за размисъла по съдържанието на реформата на ОСП. Когато сме на място в реалния живот, си даваме сметка, че ние не, си дав... не сме малко далеч от действителността. Мисля, че проблемите са други. Хората ежедневно се питат какви са техните перспективи. Разбира се, трябва да се решат краткосрочните проблеми, без това обаче да пречи на дискусията за дългосрочните решения – и е, благодаря за, на тези, които повдигнаха въпроса за уедряването. Е, доклада трябва да даде конкретни отговори на конкретни проблеми, но и да засегне някои съществени проблеми, свързани с обществената политика, с целия селско-стопански модел. Смятам, че трябва да си зададим, зададем въпроса дали днес е, селското стопанство е, засяга всички райони, всички територии. Знаем, че се говори за градско селско стопанство, градско земеделие, т.е. земеделие в крайградските райони. И е много важно да се проследи как се разпределя заетостта по региони. Защото целта е селското стопанство да се отрази благоприятно на всички райони, планински, равнинни, отдалечени, близки, е, но доколкото виждаме, да, решенията, които се предлагат, не винаги са приспособени към съответната територия. Важно е да се е, предотврати е, изтеглянето на економиката от някои територии, економиката, съвкупанството економика. Така че трябва да вземем всички мерки, защото е много е, трудно да променяме цялата тази тежка машинария. И искам да отговоря на госпожа Гарсия. Е, тук не става въпрос е, за паркова архитектура, за екология. Това е нещо, което е залегнало в, социалния, в обществения договор. Трябва да стимулираме селското стопанство без да унищожаваме ресурсите. Трябва да опазваме почвите, водите, въздуха, за да може селското стопанство да поеме напълно своята мисия на хранител на обществото. Както виждате, не, аз не давам отговори на всички коментари, просто реагирам. Добре си записах и внимателно записах всичко, което казахте и се надявам, че ще продължим да работим съвместно от днес нататък. Както уточних в началото на дискусията, това е работен документ. Сега а, имахме първият обмен на мнения. Всички, които взеха думата, обогатиха текста и това ще бъде добра основа за по-задълбочета дискусия. На 25 и 26 април Сега можем да приключим и с тази точка от дневния ред. И да се върнем към точка 7 на Алианс за е, прехрана. Е, хранител, прехрана и хранителна сигурност. За нашата комисия докладчик е госпожа Моли Скот Като. Този нов алианс бе създаден през май 2012 година под егидата на Г8. Целта е да се увеличат публичните инвестиции и да се привлекат и частни инвеститори селското стопанство. Проекта цели развитие на а, селското стопанство и стимулиране на селско-стопанското производство. Сега ще дам думата на госпожа Скот Като. Благодаря много, господин председателю. Съгласна съм, това е много важна тема и, и ние се ползвахме от помощта на експерти. Особено искаме да благодарим на Оливер Дашутър, познат, който бе и докладчик. Тук трябва да обърнем внимание, че се базирам на един модел на земед селско развитие, е, което бе инициирано от тях. Що се отнася до от, наименованието на тяхната организация, те говорят е, за продоволствието, но това е второстепенен въпрос. Няма специални, е, не се поставя специален акцент върху продоволствието, а по-скоро върху суровините. Така че трябва да се помисли. Вие споменахте, че доклада да тръгва от деве и това наистина трябва да бъде тема на нашето внимание, защото нека да обърнем внимание, че подобно, подобен алианс може да се отрази на хората в най-неравностойно положение. Става дума да се говори за различни форми. Е, включително организации като Оксфам не постигнаха е, голям успех. Например, в е, Нигерия 30 и 5 хиляди е, хектара са били предоставени на американска фирма, е, която да създаде устойчиво отглеждане на ориз, без да се допитат е, хората. Не знаят другите, но аз получих множество имейли от хората за на, на место. И така, какво се опитваме ние да направим тук? Става дума да се създаде устойчиво местно е, производство на храна, е, като се създадат условия за работа при климатичните промени. Трябва да създадем разли... възможности за отглеждане на различни култури, включително плодове и зеленчуци, а също така политиката трябва да привлича жени, хора с по-малки възможности, защото така повечето земеделски производители в света са дребни производители. И основното е, тук трябва да се погрижим за независимост на фермерите защото не можем да очакваме устойчиво развитие, ако фермерите са зависими по отношение на културите и фитосанитарните мерки и препарати. Ние трябва да потърсим възможност за развитие на аграрно биоразнообразие на, маз, на базата на местните запаси и местните банки. Друг важен въпрос свързан с този въпрос е спекулацията с земя и е, корупцията. Е, това е отново в ущърп на дребните производители, които понякога губят земята си. Някои от е, проблемите са тук са познати и на европейските земеделци. Малко подкрепяне на кооперативите и отказ от привличане на производителите към продоволствената верига. Ако ще говорим за прилагане на сериозни принципи, включително тези на ОНЕ, ще имаме по-голямо доверие в правенето, така че ние заявяваме ясна позиция, разпратихме доклада на докладчиците в Сянка, очаквам тяхното мнение, очаквам и тяхното мнение. С нетърпение очаквам и нашите дебати. Нашето намерение е да се създаде организация, която е наистина предана на идеята, без да работи в ущърп на бедните хора, на хората с по-малки възможности. Напротив, трябва да им осигурим достатъчно храна. Благодаря. Благодаря. Следващия оратор. Благодаря, господин председателю. Ползвам се от възможността да потвърдя казаното от Моли. Това е изключително актуален подход. Говорим за новия алианс. Това е наистина въпрос който е много важен. Аз е, идвам от е, е, този сектор преди да вляза в парламента. Работил съм близо 10 години за организацията Християнска помощ, Christian Aid. От работата е, си там знам, че отговора с е, на глобалното обедняване е свързано не с пари, а с економическите системи, защото парите отиват за благотворителни дейности, а не за създаване на е, нови структури. Много често това се гледа като панацея, но не можем да лекуваме тежко болен човек с аспирин. Не можем да разглеждаме нещата извън тази система. Е, нека не забравяме и климатичните промени. Ако искаме да се преборим с е, глобалната бедност и глобалния глад, е, нека си припомним как стоят стои въпроса с за да третия свят с не, нелоялната международна търговия. И стигаме, разбира се, и до данъчни въпроси и така нататък защото някои от фирмите, които са посочени, които са в новия алианса между многонационални фирми, които са специализирани в данъчните измами, ежегодно ги прилагат в широк мащаб и по много начини. От една страна имаме много национални кампании, някои от тях присъстват в този списък на организациите, поддържащи тази инициатива от работата си. Зная много добре, че те са замесени в такива данъчни афери. По този начин те лишават африканските държави от милиони долари, като под формата на приходи и получават милиони за компенсация, което е абсолютно неприемливо и изцяло неетично. Така че с радост ще работя с Моли по този въпрос. Тя спомена някои сериозни пропуски, например гражданското общество, каквото и да е то на място, то трябва да бъде привлечено. Въпроса за притежанието на земята, приватизацията на е, цялата търговия с семена, междурегионалната търговия, която трябва да се насили. Абсолютно абсолютно не се споменава въпроса за равнопоставеното потретиране на жените, защото в Африка много от фермерите са всъщност жени. Не се обръща и внимание на ем, е, земеделието и горското стопанство. Няма да е лесно и истината е, че ще бъде изключително трудно да из изтъчем, така да се каже, купринена тъкан от тези груби влакна. Председателят, благодаря много. Сега давам думата на, госп... на госпожа Рибейро. Моля ви, съобразявайте се с регламента. Благодаря, господин председателю. Информацията, с която раз предполагаме, сочи, че някои от организацията са важни партньори, но и те работят изключително активно за борбата с бедността, като се търсят и допълнителни средства за финансиране – но аз прегледах нещата като докладчик в сянка и попаднах на изключително критични мнения за тази инициатива. Стига се дори до изказване, че това е неоколониализъм за лишаване на малките фермери от възможност за поминък и така нататък че не се подхожда по въпросите, както се очаква пред спазване на съответни правила и в крайна сметка бенефициентите трябва да бъдат местните хора. Европа като партньор трябва да се погрижи за подпомагане на малкия семейен бизнес и в тази област и за устойчиво развитие. Така ние трябва да можем да подпомогнем тези хора, така че и те да дадат своя принос за съхранението на земеделието и околната среда. Трябва да действаме в интерес на местните хора, да обърнем внимание на равнопоставеното третиране на жените да помислим за разширяване на програмата и на други, към други африкански държави предвид миграцията на място. Така можем да подобрим живота на хората, за което всъщност се постави искане тук. Пътят е устойчивото земеделие. Благодаря, господин Андрие. Благодаря, господин председател. И аз бих искал да благодаря госпожа Като за нейният доклад. Аз подкрепям казаното от нея и подкрепям и нейния подход. Защото в крайна сметка, ако искаме да подпомагаме селското стопанство, трябва да бъдем солидарни с онази част от населението, което е недохранено. Като че ли е, днес над милиард е, души в света са недохранени и парадокс е, че 90% от тях са е, фермери. Проблема е, разбира се, с отчуждаването на земя, отземане, изземането на земя, така че нашата а, Нашата цел е чрез политика на сътрудничество да върнем баланса в нещата. Това е, разбира се, в, за тя, в тяхен интерес, но и в наш интерес, тъй като за бъдеще ще бъдем и свидетели на климатичната миграция. Тоест, най-необходимо в момента е да се върнем и да, внес, да вкараме отново в селското стопанство едно биологично разнообразие, което да отговаря на, на специфичните условия на дадени региони. Така че смятам, че можем само да подкрепиме казаното от госпожа Като. Господин Агню, мисля, че тук се, имаме интересна статистика. В Германия изнася повече преработено кафе като стойност, отколкото цяла Африка, като не е обработено. Това кафе не е отгледано в Европа, така че не е в полза на европейските фермери. Защо това да не става? Е, чрез намаляване на, е, на митническите тарифи за обработ... преработените храни. Но Истината е, че е, африканското земеделие е зависимо от е, външни фактори. Е, това същото се отнася и, за, ако щете, за други страни на света. Така че нека, ако ще помагаме, да помагаме. Друг начин, по който Европейския съюз пречи на развитието в Африка е, че е, не прилага нови методи и за генетично модифицирани е, култури и за нови технологии. Няколко примери какво се получава в Африка, какво върви. Зная, че тютюнът не е храна. Там производителите са много крупни, така че и всъщност производството се осъществява от дребни производители. Така и под да, те трябва да се освободят от зависимостта в търговията. Например, възможността освен това да се отглеждат различни животни, ако налага се да се избиват местните породи и предпостигат пари и нови породи от САЩ или от Германия, но това не е в полза на местните фермери. Председателят, господин Лазон, има думата. Благодаря, господин председател. Отказа да зависим от внос и стимулирането на националното производство трябва да бъдат в основата на селското-панското производство. Това обаче не може да се каже за селското стопанство в Европа, което би трябвало да позволи да помогнем на африканските страни, те също да развиват тяхното, за да изхранват своите граждани много е важно да се стимулира местното производство. Съгласен съм, че трябва да се ограничи вноса, но комисията трябва да каже по какъв начин ще стимулира едно стабилно, устойчиво производство. Тук чуваме само заявление на намерения. Всъщност, да се говори против уедря... да се говори за уедряването, за по-голямо производство е много погрешен принцип. Мисля, че селско-стопанският проект на Европа трябва да бъде изяснен, защото не е ясна посоката, в която се движим дали ще се стимулира традиционното селско стопанство с малки и средни ферми или някаква е, е, индустриализирани огромни ферми. Смятат, е, и какво смятате да правите по отношение на третите страни? Стимулиране на традиционното или на индустриалното стопанство? Благодаря, господин председателю. Благодаря и на докладчика. Това е също важен документ. Трябва да дадем и нов политически сигнал. Нуждаем се от нов алианс за сигурност на продоволствието. Трябва да го създадем. Уместно е да бъдат обвързани средносрочните и дългосрочните програми в това отношение. Да подпомогнем е, собствениците там, където искаме да спрем изкупуването от чуждестанни инвеститори. Това е насъщна необходимост за развитието на селските райони да помогнем на жените, да подпомогнем и въобще цялостната дейност. Това е основна задача на Европейския съюз. Трябва да подпомогнем международния обмен, особено в селско-стопанското производство в Европа разполагаме с добри партньори. В Германия, например, ГТЦ, например, Дружеството за международна техническа помощ, което може да помогне, то не е единственото. Мисля, че това е начин. Merci Président. Moi je vais pas être très long parce que Paul Brannan au nom de notre groupe a е, трябва. Мисля, че добре резюмирахте е, какво трябва да е отношението на нашата комисия. Трябва да приветстваме съдържанието и качеството на доклада на госпожа Скот Като. Говорите за стимулиране на националното производство Европа все още не е нация, така че трябва да заместите думата национално с вътрешно. Но идеята като цяло е добра. Това е единствения ми коментар и мисля, че Пол много добре обобщи нашата философия по тези въпроси. Няма да бъда дълъг, господин председател, това беше. Благодаря. Господин Фланагън. Е, е, Благодаря. Много вече беше казано. Аз подкрепям работата на Моли. Всеки ден в тази комисия ние си се опитваме да си кажем и да, да се убедиме ние други как, как, ще, как ще се ще изхраним света. А в Библията се казва просто научете хората как да ловат риба, за да могат те да си помогнат сами. Защото в крайна сметка да говорим за изхранването на хората е малко така надменно и а, идва в помощ. Благодаря, благодаря, господин председател, благодаря на докладчика. Ще се присъединя към преждеговорившите. Изразявам пълно съгласие. Трябва и изцяло да преосмислим политиката си за развитие през 1988 година подпомогнах един частен проект в Бразилия. Той съществува до ден днешен. Там също има много хора, които не си дояждат. Бях потресен за първия път. Заедно с една група язуити започнахме една акция на събиране на помощи за тях и в крайна сметка дадохме назаем на един дребен фермер е една крава, казвам, дадохме на заем, а не я подарихме. Това бе началото, така че по този начин подпомогнахме над 400 дребни производители с по едно домашно животно. Мога да представя още много други резултати. И Андрей съвсем уместно каза, 80% от гладуващите са земеделци, които нямат посевен материал, нямат земя, нямат пестициди и така нататък. От колеги в Бундестага научавам, че съвсем скромни средства могат да бъдат подпомогнати отделни е, земеделски стопани. Има много е, възможности. Нека не се хвърляме на големи проекти. Те не водят до голям резултат там властват диктатори и там много лесно те се сдушват с други диктатури. Китайците разполагат хиляди хектари. Колежката е права с забележката си, че и в Европа има такива развития, така че нека да помислим какво да направим и в страни като Зимбабве и така нататък. Така че причините много често са на място и от тях трябва да тръгнем в работата си. Благодаря. Много е важно да споменем, че е, трябва да се работи в е, е, глобален мащаб. Европейския съюз сам не може да се справи. Виждаме това от кризата с мигрантите, които ни заливат. И затова е много важно, защото дори в региони на нашите страни селското стопанство не се развива както трябва. Тук става въпрос за бъдещето на Европейския съюз. Европейския съюз дори и въпреки критиките би трябвало да се ангажира за гарантиране на хранителна сигурност в третите страни. Трябва да е, е, много добре да се поясни в какво се състои проблема с загаземането на земи Спомням си, че сме имали подобни дебати. Дори в някои страни, в Източна Европа има подобен е, проблем. Е, че 43% от обработваемите земи се намират в ръцете на 3-4 големи структури, които имат е, юридическа личност, фирми, компании и е, те имат документи за собственост на терана и те решават какво ще правят с тези е, земи, което създава неравновесие, дисбаланс. Е, така че този проблем въжи не само за Африка и за някои региони в Европа. Благодаря, господин председател. Благодаря, господин председател. Много преди мене казаха, че проблемите какви са проблемите, така че аз няма да повтарям казаното от тях. Но нека да, да погледнем азиатските страни, Китай, многонационалните компании. Наистина, трябва да знаем през, през какво сме изправени. Благодаря. Стигнахме до края. Изчерпахме а, списъка на изказващите се. И сега давам думата на докладчика за заключение. Благодаря. Благодаря за положителното отношение на всички изказващи се и за този богат за тази богата дискусия. Колкото до изменанията, ние ще, обсъд, ще обсъдим проблемите, свързани с резултатите с това, което трябва да се направи както в Европа, извън Европа, също така казаното от пол, за компоста, за суровините. Пол спомена също така проблема с данъците за големите предприятия, защото нека не забравяме, че много от големите предприятия всъщност ограбват и лишават голяма част от фермерите от, тех, от приходи. Така че трябва някой да се преразгледа и финансирането на някои големи а, е, ферми и предприятия. Така също така ще разгледаме измененията, свързани с лува в Африка. Е, целта е да се защитат е, интересите на най-бедните и на възможностите им да се самоизхранат и това трябва да бъде в центъра на нашето внимание. Благодаря. Благодаря. Има... Разполагаме с време до 3 февруари за внасене на изменения. Благодаря на докладчика и сега ви предлагам да се върнем към точка номер 6 относно технологическите решения за устойчиво селско стопанско в ЕСЕ. Госпожа Макентайр е нашият докладчик. Това е една много важна тема, много интересна в, кои, в която свързваме всъщност селското стопанство с научното изследване. Става дума за познания, селекция, финансиране, използването, по-скоро разумното използване на, на средствата за новаторска работа това е една много важна тема, от огромно значение за нашата комисия. Давам думата на докладчика, който, който да ни въведе в темето. Благодаря, господин председател. Благодаря за това, че отложихте времето за разглеждане, за да присъствам и да ви представя моя доклад. Изходната точка е от една страна устойчивост и производ, производителност и връзката между тук. Е, селските стопанства, стопанствата трябва да бъдат по-устойчиви и по-производителни. Е, все повече и повече стопанствата смятат, е, че а, технологическите иновации и най-вече цифровизацията ще а, е, им са единствения реалистичен начин да се преодолеят е, а, предизвикателства. Все повече и повече а, е, се стопаните смятат, че използването на пестициди също трябва да се е, извършва и интегрирано. Същевременно е, а, трябва да се даде достатъчно време на стопанствата да се приспособи към това. За това е необходимо да се въведат принципите на, на прецизното селско стопанство. тъй като това ще позволи да се използват по-малко торове, по-малко вода, като се оптимизират като се оптимизира земята и нейното култивиране. Но има много предизвикателства, които, които все, все още обаче не са преодоляни. Нямаме до нямаме до, достатъчно прецизни данни относно напредъка, който би е, бил постигнат при използване на прецизното е, селско супанство. Но много от е, технологиите, които са измислени, които са на разположение, не могат да се използват от е, селските стопани, защото са или прекалено е, а, скъпи или не, не, не могат, не са им достъпни. Така че трябва, за това трябва да има някаква по-ясна връзка между научните разработки и практиката и е, селските стопани. Те би трябвало да могат да имат и пряк достъп до научните разработки и да се обръщат към изследователите. Тех, тех, тех, технологии не трябва да се използват само в един вид а, селско стопанство и в един отрасъл, а в а, различните аспекти. Разбира се, има много проблеми, освен екологичните ограничения. Все по-малко и по-малко са инвестициите в научните разработки за е, селското стопанство през, е, след, през последните години и оттам и капацитета за, за произвеждане на повече храна. Така че е, продуктивността не може да се увеличи без устойчиви инвестиции и е, съответните иновации, които, биха били, които са последица от научни изследвания. Но тук не става дума само за економика. Тук става дума и за хора, става дума за почти 1 милион, милиард хора, които са недохранени и повечето от тях живеят в развиващите се страни. Така че наша, наше морално задължение е да увеличиме производителността, за да можем да изхраниме е, света. При, приветствам включването на роботиката в програмата Европа 2020 за прецизно селекциониране и за прецизно земеделие. В моя доклад се съдържат специфични препоръки към Европейската а, комисия, а, както и за използването на различните а, инструменти с цел постигане на лостов ефект. Защото финансовите а, инструменти могат да се използват и за ино, и за иновация и за ем, рисково инвестиране. Ем, в различните държави членки се извършват различни инвестиции в Обединеното кралство. Е, бе приета една нова стратегия, която има за цел да превърне страната в лидер в тази област. 70 миля, милиона а, паунда са били инвестирани в нещо на, а, като катализатор на изследванията в областта на земеделието, като допълнителни средства, допълнителни 90 милиона са предназначени за създаване на центрове на отличието, към който да се, да се включат различни дейности и хора на с различни професии. Същевременно сме изправени пред проблема за, от, за все по-малко наличие на умения в областта на земеделието, тъй като по-възрастни се пенсионират и има много по-малко млади, които навлизат. Така че е, Европейската комисия, Европейския съюз трябва да превърне този отрасъл на земеделието по-привлекателен към младите, независимо дали става дума за производство, научна работа и така нататък. Необходимо е също така законодателството да не бъде пречка за новаторство и а, развитие. Така че аз призовавам Европейската е, комисия да използваме новия механизъм за научни становища за разработване на регулаторна рамка, е, която да е, постави акцента върху иновацията, основана на риска и така. И накрая мога да кажа, че загубата на генетично разнообразие е, е опасно и застрашава е, бъдещето на този отрасъл. За това трябва да има много повече е, сътрудничество между самия сектор, семенните банки и други. Така че, господин е, председател. Устойчиво земеделие можем да постигнем само ако комисията и държавите членки работят в сътрудничество за създаване на устойчиви ин, иновации е, за развитието на този отрасъл. Очаквам с нетърпение да а, е, чуя вашето мнение и да внесете изменения по моя доклад. Благодаря. Bardzo dziękuję.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 Pani poseł ponad dwukrotnie, ale... Да бъде в баланс с е, природата. И така, надявам се, че е, ще говорите, наистина съобразявайте се в господин Флайнингант. Говори се за производителите на изкуствени торове и за приходите, които те реализират. Вече не е веднъж сме говорили по този въпрос и Емили Николсън. Ние говорихме наистина за това, че трябва да обсъдим въпрос, защото всъщност ние можем да да е, си спестим едни проблеми, да създадем други. Това е устойчивостта. Ние говорим за социални медии, за маркетинг. Това е, да, една възможност за продаване, за реализация на пазар на продукцията на дребните фермери. Зная, че те могат да го направят. Те, те да се справят, когато цените са е, разумни. Това трябва да имаме предвид и хората е, държат на развитието на, на местните особености, защото това води, разбира се, и туризми, да, да, туристи в, и допринася за развитието. Сега госпожа Агуилера. Една минута, моля, спазвайте регламента. Благодаря. Благодаря на Антея за този важен и много интересен доклад. В повечето отношения съм съгласна с нея, някъде не, но е важно, че имаме конкретен доклад, посветен на необходимостта да се използват тех... новите технологии в селското стопанство. Необходимо е да се увеличат инвестициите в нови технологии, за да се подобри селско-стопанското производство и производителност. Разбира се, всичко това редом с усилията за гарантиране на устойчиво развитие – но понякога в, рам... в името на устойчивостта се правят крачки назад по отношение на а, новостите. Друг важен аспект е необходимостта да се преразгледа законодателната рамка за продуктите за растителна защита. Неодавна приключи важна тристранна среща по този въпрос. Няма да се спирам на други важни аспекти, но искам да подчертая още нещо. Много важно е да се замислим сериозно по въпроса за тех... новите технологии, за да гарантираме производство. Съвсем накратко. Малко съм изненадан, че е, днес имаме два доклада по една и съща тема е, може би трябва да обхванем други теми е, понеже се говори по определени теми, ние като политическа група искахме да обърнем внимание на някои въпроса. И двата доклада несъмнено и изповядват идеята, че техниката може да реши всички проблеми. Още от училище слушам за интегрално земеделие, през последните години се използват все повече препарати за растителна защита повече и не по-малко. Е, използват се различни препарати, у нас това е да речем 600 тона глюкозата. Защо не е, е, изразходваме толкова средства за екологичното земеделие? като гледаме как се разпределят средствата за изследвания за екологично земеделие, никой не дава пари, просто защото промишлеността не печели от това.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 ще, ще, ще допринеса, като внеса няколко изменения. Но знам, че много от много, много, много от, много от проблемите идват от това, че има забрана за използване на някои препарати. Но да, има много, много важни теми, които биха могли да бъдат обект на научни изследвания, но тъй като те не са рентабилни, те просто се игнорират от а, тези, които поръчват изследванията. Така че аз ще внеса необходимите изменения, които ми се струват абсолютно необходими случаи. Благодаря. Аз съм докладчик сянка за групата на социалистите и демократите по този доклад. Не бях подготвен да говоря толкова кратко, само за една минута. съжалявам при цялото ми уважение към вас, не мога да се изкажа само за една минута. Това е твърде малко за мен. Благодаря. Имаме много дълъг списък от желаящи да се изкажат. Господин Лазо, благодаря, господин председател. В този доклад а, намираме идеята а, на Ян Вителма, така че ще направя същия коментар. А, не, не трябва заради провала на ОСП да, при, да се специализираме при завоюването на нови пазари. Зад добрите намерения се крият всъщност една политика, която е в полза на индустрията и на едрите предприятия. Дали технологията може да стимулира и да улесни работата на селските стопани. Не, по-скоро тя намалява броя на селските стопани и допринася за уедряването на селските стопанства. Ако се използват нови технологии, те трябва да служат на самите селски стопани, а не на големите фирми, защото те стават зависими от тези фирми. Искам да съм сигурна, че този проект не противоречи на интересите на селските стопани. Dziękuję pan poseł Europea. E, Благодаря, господин председателю. Жалко е, че планираме такива неща, е, без да е, постигнем е, необходимия резултат. Разглеждайки данните, фактите, ние се разминаваме с де, де, реалността. Трябва да бъдем много предпазливи. Вече е свършено немалко. Нека не поставяме под заплаха постигнатото до сега. Предвид взетите решения и постигнатото е, в редица държави членки ние се стремим да ограничаваме използването на ГМО, но ето, че е, въпросът се поставя на други меса. Е, говорим за екологично земеделие, но има и други решения. Например, говори се за безопасни пестициди. Кои са те обаче? Въпросите са повече от отговорите. Нека не рискуваме постигнатото до сега. Господин Албио. Oh, е, Би било чудесно да научите, че нямам такива възражения, ако говорим за интензивно земеделие. Разбира се, ние трябва да подкрепим иновациите. Ако тръгнем да вкарваме критерия риск, ще загубим страшно много ще изгуби много активни вещества. Но това, което ме притеснява е, че ние изнасяме своето академично съвършенство в други държави и внасяме обратно храна и хранителни продукти, третирани с преразработените от нас изделия, което е пълна лудост Нека не мислим а, за фермерите като за големи, а, като за лесна плячка. Те, те знаят а, как да решават своите въпроси. Нека да припомня иновативните фермери, които поемат риска да прилагат нови идеи, включително в областта на екологичното земеделие. Благодаря, казва председателя, послан господин Рио. Благодаря. Благодаря на госпожа Макентар за доклада. Докладчицата е съсредоточила своето внимание върху технологиите, без да размишлява към какъв тип селско стопанство и култури ще се прилагат тези технологии. Технологиите трябва да са в полза на селското стопанство, за ползваме устойчивото му развитие. А ако ще говорим за нови модели на производство, като се вдъхновяваме, трябва да се вдъхновяваме от екологията. Тук някак си се говори за някакво прецизно селско стопанство, което е по-скоро от индустриален характер. Доклада се задоволява да използва или да препоръчва сегашния индустриален модел, а не промяната на модела? Ще бъда кратка. Мисля, че ресурсите, които стопанисваме на нашата почва и отговорното третиране на водата е много важно, а прецизното земеделие наистина може да допринесе в това отношение. По този начин и хората приемат по-добре подобни теми. Госпожо Макинтайр, вие наистина представихте сходен доклад като колегата Майк, Марк Хойтема. Важно е да обменим мнение, за да можем всички да вървим в една посока. Е, е, след е, ще има посещение в Нидерландия, в Вагеринген, среща по този въпрос. Нека не дублираме усилията, а да обединим усилията си по докладите. Благодаря. Сега госпожа Посел Магинес. Благодаря, господин председателю. Благодаря на докладчиците. Искам също да обърна внимание, че ам, групата за научни разработки стоя в парламента също работи по този въпрос. Но понеже стана дума за изследователската дейност, редица държави членки съкратиха средствата в тази посок. Тук трябва да помислим. След това трансферът на научни научни знания е, също се ограничава и ограничава възможностите на фермерите. Те жадуват за нова информация. Трябва да имаме съответна система. Е, можете да си представите. По време на дебата имаше сблъсък на идеологии, но аз мисля, че тук е важно да говорим за технологични решения за устойчиво европейско земеделие. Не бива да противопоставяме различните видове и екологично и интензивно земеделие. Ние се нуждаем от нови идеи за по-ефективно и растящо земеделие и селско стопанство. Благодаря, господин Прамен. Благодаря. С радост чух от госпожа Макинтайр, че явно има място за нетехнологични решения. Така че е, първо се сещам за Агрофорест. Е, аз е, тази седмица ще посетя една ферма близо до Питърбара, една от най-крупните в Великобритания, така че ще мога да споделя опит от първа ръка. И понеже говорим за ролята на технологията, несъмнено място за технологии има. Може би трябва да кажем, че технологиите трябва да обсъждат, да, извинявайте, да обслужват земеделието, а не обратното. Благодаря. Благодаря. Съзнателно взех думата по-късно, защо като се надявах, че докладчика в сянка Линк ще дойде, но не успява за това. Благодаря на госпожа Макинтайр. А, за досегашното взаимодействие, взаимодействие. Това са изключително важни въпроса. Трябва да насърчаваме иновациите в селското стопанство в Европа. Селското стопанство да стане по-привлекателно като място за работа, а също да подпомогне и дребните фермери в дребните кооперации, за да бъдат те насърчени да развиват селското стопанство правителство. Европейските разпоредби трябва да намалят бюрокрацията по отношение на изследователската дейност, като се работи много разумно и с генетичния материал. Тук ще добавя, че ние можем много да се направи за устойчивото развитие. В Берлин на Зелената седмица имаше интересни решения, но за сега се използват основно от крупни ферми. Те обаче могат да бъдат на разположение и на дребните ферми. Сега господин Посо Яна. Благодаря, господин председател. Мисля, че колкото и да говорим за научно-техническия прогрес, селското стопанство, няма да кажем всички. Малко губим нещата от погледа, малко смятаме, че научно-техническия прогрес и селското стопанство се разминават. Няма такова нещо. Не бива да допускаме разлика между големи и малки ферми, между големи и е, между конвенционално и екологично земеделие. Всяко земеделие има право на достъп до научно-техническия прогрес. И нека не изправяме земеделие, селското стопанство и индустрията едни срещу другите могат взаимно да се допълват. Аз лично предпочитам съвременната селско-стопанска техника не от преди 50 години, така че трябва задължително да мислим в тази посока, в този дух е и доклад на господин Макинтайр. Благодаря, казва председателя на всички изказали се. И слушахме всички записали се изказания. Е, искам да се върна към нещо казано от господин Сантош. В бъдеще докладчиците в Сянка трябва да получават повече време за изказване, особено ако говорят от името на политическата си група. Така че в бъдеще трябва да получават думите първи и да говорят по-дълго. Извинявайте. Благодаря. Директор. Благодаря. След сред нас е директора Димитро, на който давам думата. Благодаря за инициативата, че организирахте тази дискусия, която от голямо значение за селското стопанство. Проекто доклада се спря на някои важни технологии, прецизно земеделие и нови а, прецизни технологии на селекциониране. Целта е да има по-устойчиво производство, по-добри услуги с цел растеж на економиката. Новите политики имат за цел да стимулират създаването на нови продукти. И тук беше споменато биологическото разнообразие и научни, научните изследвания в Хоризонт 2020 е заложен все по-увеличаващ се бюджет за научни изследвания в областта на органическото земеделие производителността и устойчивостта в доклада и има връзка, която свърза тези два аспекта. Вие също така настоявате фермерите да имат пряк достъп до научните разработки и до научните работници. искам да ви кажа, че в 94 от всичките а, програми за изследвания в тази област а, включват а, подобни аспекти. А, вие също така споменахте европейските центрове за отличие. Мисля, че в а, нашите програми е, подобни центрове са включени, като те работят по тематични масиви. Що се от, от, отнася до Хоризонт 2020, знаете, е, че е, комисара Хоган ще председателства един семинар относно хоризонталния подход към научното изследване в земеделието, като, цел, като целта е как, как, какви, какъв, какъв да бъде по какво да бъде по-нататъчното развитие на нашата научна работа в земеделието. Вие също така предлагате няколко технологически решения и няколко предложения за намиране на подобни решения, за което ви благодаря. Давам думата на докладчик. Благодаря. Първо благодаря наистина на всички онези, които допринесеха за обогатяване на дебата. Това наистина е от голяма помощ за мен. Мога, бих искала, може би, да се върна към нещо, което вече казах. Смятам, че трябва да се развият технологии за всички видове земеделие. Традиционно, органично, малкомащабно, широкомащабно. Не трябва да ограничаваме технологиите към дадени видове земеделие. Така че мисля, че решенията ще се отнасят също така и за биоземеделието. Е, Просто исках да, да го подчертая. И второ, бих искала да благодаря госпожа Гарсия. Наистина ще се, ще се радвам на нейните изменения, които ще бъдат точно за специализираните добиви и така нататък, защото това е проблем, с който се сблъсква и в, и, и в моя избирателен район. Също така госпожа Маг Магинас наистина е, е, е добре да обменим опит е, за случващото се при вас. Съгласна съм и с господин Агню, който наказаното от него също не, не, не споменах а, а, тук специално горският а, сектор, но бих ти се радвала, ако и вашите изменения бъдат и в тази посока. И благодаря още веднъж на всички. Наистина, когато бях когато бях млад и трябваше да плевя полетата, наистина беше една много тежка работа и съжалявам, че тогава нямаше роботи, които можеха да вършат това вместо мене. благодаря ви. А сега минаваме към точка 9 от дневния ред относно доклада на госпожа Мюлер относно стратегията на Европейската общност за региона на Алпите важна стратегия, но е, тревожен е факта, че тези програми не, не разполагат с допълнително финансиране, няма източните на финанси, като се смята, че само синергията и съвместното използване на различните инструменти и фондове ще ни позволят да постигнем някакви резултати. Сега давам думата на доклад. Благодаря много, господин председател. На първо място благодарности към Комисията за е, Европейската стратегия за Алпийския е, район. Това е основата на това съобщение. Приветствам го. Знаем, че в рамките на европейските, алпи, европейския алпийски регион живеят 80 милиона души, е, интегрирани са 85 региона и там Алпите са на територията на 7 държави. Огромно влияние за Европа. Вие сам казахте, че няма нужда от нови финансови средства, трябва да работим в съществуващата рамка, но преди да пристъпя към е, изказването си, нека да кажа, че имаме програмата Интеррек, трансгранична програма за работа на ниво местни власти – може би и в земеделието можем да подскажем такава идея за осъществяването на трансгранични проекти и целочлен насочено. Познатия ни днес Алпийски регион е немислимо без селското и горското стопанство. От е, столетия местните хора са се пригодили към трудните местни условия те работят много сериозно, всеки ден и допринасят много за запазване на културния ландшафт, екологичната система и производство на висококачествени хранителни продукти. Това трябва да ни занимава при нашия дебат. Кои са жалоните за бъдещето и то на младите хора в тази, този отрасъл? какви перспективи можем да им предложим. За мен е важно да правим политика за хората на място, да привлечем местните хора, местните политици, местните фермери да обърнем внимание на огромните предизвикателства за общо действие. Съвсем конкретно в моя документ съм разгледала, разбира се, земеделието. Трябва да изработим нашето становище за Комисията по регионално развитие Реги. Тук има, в този регион има чудесно запазени земеделски структури, форми на земеделие и животновътство което е свързано и с съответно национално законодателство, което разбира се трябва да се има предвид и в европейски мащаб. Трябва да актуализираме изискванията за кръстосано съответствие за малките земеделски стопанства. Трябва да помислим за доброто и разумно стопанисване на земята и горите. Така ще постигнем важни резултати, като запазване на селско-стопанския ландшафт, водния баланс и много, биологичното многообразие. Това ще е съществен принос и за развитието на по-добро снабдяване с местни суровини и възобновяеми енергии. За мен е важен и въпросът да, за защитата на собствеността на местните хора, особено за съответните фермери, като съответно повлияем на съответните директиви за флората, фауната, местообитанията и така нататък, химическите торове и така нататък. Освен това се нуждаем от превенция на риска, предвид ерозията, лавините и така нататък. Нуждаем се от съответна политика за хората в Алпите, т.е. живота там да бъде привлекателен и конкурентоспособен. Да подпомогнем инициативи, е, включващи мобилността Става дума за енергоснабдяване, за цифрови инфраструктури, но в крайна сметка говорим за подобряване на социалната инфраструктура и да гарантираме и бъдещето разработване на обработваеми земи. Няма да се спирам по-подробно на доклада, предстои подробна дискусия но искам да кажа, че всичко казано до сега е свързано с образование, изследователска и научна дейност, защото имаме чудесна връзка между висши учебни заведения, земеделие, хранително-вкусова промишленост по места, така че можем да създадем една реалност, която да задържи младите хора в Алпите. Идеите са много, с радост очаквам дебата с колегите и вашите предложения. Надявам се да постигнем едно добро становище на нашата комисия. Благодаря ви. Много благодаря. А, имам четирима души до списъка. Някой друг желая ли да се приобщи към дискусията. Е, минута и половина на човек. Благодаря, господин председател. Аз съмествам господин Дорман, който е докладчик в Сянка, но не може да присъства, така че моля ви, не убивайте вестоносеци. Макроекономическите страни стратегии трябва да се възползват от ресурсите и тази стратегия так напомня стратегиите, прияти от Европейския съюз за Балтийския регион и Дунавския регион. Европейс... Тази стратегия за Алпите ще се отрази и ще има последици за живота на 80 милиона души от пет държави и членки, как, е, от които две не е, членки на Европейския съюз, Лихтещайн и е, Швейцария. Е, тази стратегия трябва да координира използването на фондове, по-специално на кохезионните фондове за, за постигане на общи цели, като защита на околната среда и е, иновации в областта на използването на горския фонд и е, е, горите. и всички средства, с които в момента разполагаме, трябва да бъдат координирани и тяхното разходване от тази стратегия, господин Лазов. Благодаря. Искам да споделя с вас, че е много трудно да се направи обща стратегия за толкова различни региони когато в моя регион има малки предприятия, които са специализирани и работят за местния пазар и е, които са много отворени. Има много постоянно наети и сезонните работници са постоянно наети. Е, малките предприятия обаче имат нетрайни доходи и е, брой спадна с 28% това противоречи с а, стремежа към уедряване на ОСП. Това се отразява отрицателно върху селското стопанство. Ако албийските региони мог, трябва да се възползват от ОСП или ще, ще влязат в рамките, това а, ще противоречи на интересите на нашите селски стопани. Алпийските региони трябва да полагат усилия, за да се борят с конкуренцията, за да предлагат своите продукти. Много често това са защитени наименования, много често става въпрос за биологично производство и тясни, тесните, тесно специализирани производства. Така че трябва да се зачита спецификата на мапийските региони и на местните пазари. Госпожа Агвилера. Благодаря. Този доклад е много интересен за алпийските региони. оставаме впечатлението, че в високопланинските региони трябва по-добре да се координират политическите действия, не само в областта на селското стопанство, но във всички сектори на економиката. виждаме как, например, може да се гарантира взаимодействие между селското стопанство и туризма, да се продолеят трудностите, свързани с транспорта или социалните услуги или основните услуги. Но най-интересното в това съобщение всъщност е възможността да се е, изгради една панорама на региона – не става въпрос за увеличение на ресурсите, а за по-добро разпределение. За, да може е, Алпийският регион да пресече изселването на селени поставяне акцента върху високопланинското селско стопанство като част от една по-глобална визия. Трябва да преценим кое е най-същественото за 80 милиона жители на Опийския регион. Благодаря ви. Благодаря, господин председателю. Благодарности към Урике Мюлер за представения доклад. Напълно го подкрепям. Благодаря на всички тези земеделци от планините, които работят вече столетия понякога е, при изключително тежки условия и поддържат селското стопанство. Орике го каза, там където хората напуснат региона, нещата ще се променят драстично. А тъй като там е развит и туризъм, това се дължи изцяло на грижите на земеделците и фермерите за ландшафта. Трябва да внимаваме обаче с изискванията е, вече се говорило, е, вече сме говорили при те, по тези въпроси, да не се поставят изисквания за прекалено големи изисквания към овощарството и да, не, да внимаваме и да не усуетим е, работата на животновъдите с бюрокрация защото има много земедел, фермери, които са на път да затворят фермите си. А, ако говорим за Каринтия, Южен Тирол и Тирол, е, чувам от хората, че ако нещата там се влушат, те са готови да си тръгнат. Не бива да допускаме подобно нещо. Дякую. Там директор. Благодаря, господин директор. ще може да проси... Господин Димитро, имате думата. Но ще, ще се радваме, ако вашето изказване е кратко. Стратегията, прията от комисията, е, е рамка за изпълняването на тази а, нова политика. Макрорегионалната страт, стратегия а, ще използва допъл, допълването с а, финансиране от различните фондове за развитие на региона като в областта на комуникационната инфраструктура и други. Това, разбира се, стратегията не е само за селско-стопанско развитие, а, още повече, че тя а, в нея се включва регион, който се разпроцира в пет държави членки. За да има по-лесно използване на фондовете и средствата, държавите членки създават национална програма за използване на, фондов, на фондовете и средствата, като националните власти в различните контексти идентифицират нуждите. За периода 14-20 програмите за селско развитие ще работят в тясна синергия с стратегиите. По все по-голяма координация се предвижда за съвместното използване на различните фондове и по-специално при трансграничното наличното им разходване, за създаване на, на инфраструктура в селските райони, широколентов интернет и друго. Нека да спомена основните лостове с помощ за младите селски стопани – развитие на иновационното партньорство, създаване на къси, вериги за доставка и други. Но развитието на общинско равнище сред което се подпомага от програмата Лидер, под подпомага за балансирането развитие на стратегиите, включително и на стратегията за региона на Алпите. Стратегията може да бъде също така едно добро средство за интегриране на, град, на градските и е, другите политики в рамките на проекта за за развитие на селските региони, трансграничното сътрудничество може да бъде подпомогнато в случая между е, пете страни. Очакваме на ползотворна работа с е, докладчика относно идеи за включване в тази стратегия и нейното изпълнение доклад. Да, накратко. Благодаря за многото идеи. С рад, с удоволствие ще работя с вас. Трансферът на знания между държавите е много важен, т.е. взаимното учене. Не зная обаче как можем целенасочено да обвържем такива програми и за да об, об, обединим усилията на европейските и не, не, европе, не членките страни е, много е важно всичко казано за указанието за происход, защита на местните продукти. Аз самата съм от Алгой ние имаме 600% самозадоволяване на, с мляко и се нуждаем от абсолютно всеки земеделец, който отглежда животни, но имаме страшно много дребни мандри и които продават по интернет из цяла Европа и така нататък. Благодаря за идеите. Още веднъж ще можем да поговорим по този въпрос и мисля, че виждам възможности за добро взаимодействие тук. Припоминам Państwu, че ще będziemy... Искам да ви припомня, че ще тази тема на 14 и 15 март, когато ще имате възможност да изложите по-пространно вашите коментари да не забравяме, че регионалната стратегия е част от политиката на сближаване и трябва винаги да мислим за интересите на сълското стопанство. което в този регион е много, в тези региони е много уязвимо. Сега можем да приключим с тази точка и да преминем към точка 10 където ще се срещаме с господин Джон Кларк, заместник директор на Генерална дирекция Агри. Спомняте си, че вече сме го приемали сред нас миналата година, когато говорихме за търговията. Сега му предлагаме да представи въпроса с географските указания, много важно много важен въпрос, който не винаги е и ясен на нашите световни партньори, особено в рамките на преговорите по ТПТИ. Господин директор, веднага мога да ви дам думата. Благодаря, господин председател. Аз съм Джон Кларк и дез заместник генерален директор на Генерална дирекция селско стопанство. Ще ви представя набързо така международното измерение на географските обозначения. Нека да си припомниме какво всъщност е географско обозначение. Това е интелектуална собственост, която е много раз, по-различна, отколкото търговската марка или е, авторското право. Е, географското обозначение е за продукт, който се произвежда в даден регион по дадени специфични методи на производство, което има своя репутация, е, която е характерна за този регион между двете има тясна връзка между самия продукт и мястото, на което се произвежда този продукт. Географското обозначение, географските обозначения са много важни за Европейския съюз, защото ние не сме само най-големия вносител на хранителни продукти, но и най-големия износител на хранителни продукти продукти, благодарение на реформите в ОСП и реформираната наша политика. Ние сме по-конкурентоспособни в областта на селското стопанство от всякога. и нашият износ се увеличил с 6% миналата година, като географските обозначения играят важна роля за това и имат висок е, дял. За около 15 е, милиарда евро са изнасени продукти с е, географско обозначение, въпреки забраната за внос от страна на Русия. Географските обозначения са символ за високо качество на хранителни е, стоки и напитки в, на, евро, на световните пазари. Е, в е, е въпреки, че в споразуменията за свободна търговия понякога е необходимо да се правят отстъпки, но като цяло е необходима по-широка и по-строга защита на географските обозначения. Ще ви обясна защо те са толкова важни за земеделието и за търговията и за заетостта, разбира се. Първо, трябва да ви припомня, че вече не, вече не става дума за защита на а, географски обозначения в две-три страни, откакто разширихме законодателството, на практика всяка държава членка има свои защитени географски обозначения. Не става дума вече само за шампа... шампанско, прошуто ди парма или шотландско уиски, а включително и за шот... шотландският пушена сьомга и много други географските обозначения имат своя стойност. Особено те дават много голяма добавена стойност при износ на продукти. Извън Европа се ценят много. Много от вас си спомнят какво говорихме за през декември на нашето заседание. По принцип, едно, един продукт от, с географско обозначение е 2 до 2,5 пъти по-скъп при износ, отколкото един обикновен продукт. Тези, тези продукти обикновенно се произвеждат в малки предприятия, в и е, обикновенно в селски региони. Е, около 50 000 души обаче работят за е, примерно около сиренето пармезан в Италия. Така че географските обозначения са един много важен и силен инструмент срещу обезлюдаването на дадени региони. Ако говоря прекалено много, трябва да ме спрете. Следващият. Сега, как, какво, какво се опитваме да договориме в момента? Е, широка и голяма е, защита на географските обез, обезначения. Виждате тук някои е, от е, продуктите, които са застрашени. Виждате като е, това е фета от Нова Зеландия, която изглежда като, като гръцка. Виждате за, за шунката, има дори италиански флаг върху е, продукта и виждате също така сините сливи от Ажан, които всъщност идват от Калифорния и се продават в Япония. Така че това е, е, заблуждаващо за потребителя и същевременно подкопава е, репутацията на тези продукти и същевременно е много пагубно за е, за производствения отрасъл има и заблуждаващи етикети, като виждате тези, които без да са фалшификати е, и са просто едно такова е, свободно бродиране около е, а, европейски марки, но всъщност представляват едни много по-низкокачествени продукти, които са в тясна конкуренция с а, продуктите с географско обозначение. Сега, каква, а, как, какво, какво целиме ние? По-висока защита по, по силата на член 23 от а, на СТО и много, много по-добро законодателство от страна на, държави, на държавите членки. Нека не забравяме, че много от нашите предпроизводатели са малки и средни предприятия и трудно биха набрали средствата да се защитат в спорт, да речем, с Съединените щати. спазването на споразуменията ТРИПС и да има колкото се може повече е, защита, която да е залегнала в нашите двустранни споразумения за свободна търговия но а, за, за сега в рамките на СТО наистина не, не сме постигнали много а, напредък. за това пък можем да стъпиме на Лисабонската конвенция, която бе предоговорена е, миналата година и специфичните е, споразумения специално на тази тема с отделни страна. Виждате тук на тази карта страните, с които имаме вече договорени, договорености в областта на вината и спортните, питните напитки, предимно и Австралия, Съединените щати и така нататък. Вие виждате тук също много страни, в които в момента преговаряме по много по-широка защита на географските е, обозначения. Канада в момента преговаряме с Украина и други други страни. В момента също така се приключи договарянето с Виетнам. и Япония, което ще бъде един много важен пазар и за в бъдеще, Индия, Меркосур и други. За бъдеще ще преговаряме с Австралия, Нова Зеландия, Мексико и Чили и географските обозначения ще играят много важна роля в тези преговори, тъй като селскостопанския сектор ще бъде много обширен. И няколко думи за Титипа. Там наистина е, географските обозначения са един много труден и сложен е, една сложна, сложна и трудна тема за преговаряне, защото, както казах, е, е, много е, много е скъпо да се водат спорове в американските съдилища, така че трябва да търсиме специфични решения за някои спорни наименования които вече са факт на американския пазар от дългите пазари. Същевременно ще трябва да договаряме и за забраната за използване на някои имена, които присъстват на американския пазар особено в областта на винената производство, като шам, е, шампанско, кианти е, и мадейра и много други. В е, момента обаче е, и много се говори за това в медиите, медиите и за ТТИП. Това, което не, е, не изискваме е да има а, значителни промени в американския режим и същевременно а, няма да, да, цел, да целиме защитата на а, марки, е, които не са в Съединените щати, които не са защитени в Европа, като Камамбер а, а, и, и други. Но въпреки че Съединените щати по принцип е, се противопоставят на подобен а, подход, те също имат а, защита на свои специфични продукти, които обаче не наричат географско обозначение, като например уискито от Тенеси. Така че много, много проблеми има за преговарянето на географските обозначения в ТИТИП. Наистина ще трябва да преодолееме много а, препятствия, но, но а, ще, ще трябва да отстъпиме за други продукти, но също времено за момента американската страна а, отказва категорично да преговаря по географските обозначения, като същевременно обаче защиту, защитава свои продукти. Така че е, ще, трябва, ще има още много път да се извари, за да имаме един бала, един балансиран договор, едно балансирано споразумение и сега пристъпваме към така нареченото междинно преговаряне. като като целта ни е да имаме една е, широко обхватна защита на географските обозначения в ТИТИП и в другите споразумения, без това да се превръща в пречка за, е, постигане, за, за подписване на подобни споразумения. Благодаря ви. Вие спазихте а, е, вашето време. Кълма се, че не, не аз опитах да ви спра микрофона. Имаме девет желаящи да вземат думата. С това приключвам списъка. Мога да ви дам по минута и половина, за да може господин директора да има време да отговори. Господа Штая. Voorzitter, dank u Благодаря, господин председател. Поздравления на комисията за това представане. Що се отнася до ТПТИ? трябва да намерим някакво решение. Имам въпрос обаче по географските указания и по-специално за панската шунка. Дори е, съм изпратила писмен въпрос. Има много злоупотреби. Има големи партиди и шунка, които не са произведени в региона на град Парма. И въпросът ми е следния примерно свинете идват от Холандия, шунката се прави другаде и след това се води за парска шунка. Какви са механизмите за инспектиране? Защото това, което става с свинското, може да се прави и с други продукти и потребителите имат правото да знаят за какво плащат. Виждам, че повече са желаящите, така че моля би в една минута се изказвам. Благодаря, господин председателю. Тук-що ми изпратих комюнике че през миналата година баварското земеделие направил износ за 8,9 милиарда, основно в ЕСА, но и в други държави. Част от тях могат да бъдат Реализиране на пазара заради доброто географско наманиве за происход. Това е много важно и за тип. Една колежка в Бундестага каза, би било хубаво, ако върху всеки продукт отпечатаме националния флаг, тогава по-лесно щяхме да правим разлика. Но има и грешки в миналото британска империя искаше да пише Made in Germany на нашите изделия с цел да ни поставят в неудобно положение. Резултата го знаете. Той се оказа точно обратния. Сега госпожа Гарсия. Благодаря много. Господин е, генерален директор, два конкретни въпроса. Първия път споразумението с Съединените щати от 2006 година оставя 17 географски указания извън обхвата си, включително и Хереса и Портото. Как може това да бъде коригирано с ТПТ или, или ТТИП? Има ли някакви червени линии, някакви е, позиции, от които не може да се отстъпи е, като условие за подписването на това споразумение? Благодаря, господин председател. Два въпроса. Да повторя казаното от колежката при происхода трябва да гледаме, не происхода на суровините. Там, между другото, понякога малко се мами, американците винаги възразяват в преговорите за ЧИТИП. Е, дали при тиролската шунка свинете били от Тирол и така нататък. И в второ, когато имахме среща с американския министр на земеделието, той каза, че трябва да направим офанзива за прозрачност към географските наименования да се пише Made in Europe или Made in the USA. За нас това е много важно обаче за цял цели Европейски съюз. Къде ще се намери решението за ТИТИП? По-съпатири. Благодаря, господин председателю. Ето какво искам да попитам от Харватска е внесла 18 заявки. Е, за някои имаме отговор, по други има проблеми, защото има някакви резерви. Основателно казахте, става дума за наименованието на продукта и връзката с мястото на происход. Колко време е, се минава до обработката на една такава заявка е моя въпрос имам, защото има един случай, който не е толкова спорен, обаче се губи страшно много време, докато се вземе решение. Благодаря. Искам да се присъединя към въпроса на госпожа Гарсиас за останалите извън обхвата 17 географски указания – Имам и още един въпрос. Преди всичко благодаря за ясното изказване. Споменахте, че е, има е, възможности да се деблокират е, преговорите по ТПД. И всъщност по стратегията за преговорите не смятате ли, че те ни притискат, защото ние не трябва да. Ако решат да ни отпуснат, ще ни накарат да преглътнем други техни искания. А ако те продължим да ги блокираме, какво ще правим вътре в рамките на преговорите по-нататък? Ще изискваме ли? Ще спрем ли да преговаряме? Посел Агню. Well, the commission is... Е, комисията е, работи наистина, се движи по истинско минно поле. Споменахте сиренето Чезър, но не казвате нищо за чеширското сирене. Те пък може да искат да имат доказателство за происход, защото там суровината е от определена порода крави. Има какви ли не английски специалитети, но от най-различен вид, включително йоркширския пудинг. Те са не просто рецепти, те са наименования за происход. Би трябвало в Европейския съюз да можем да разграничим оригинала от други решения. Сега не можем. Господин Фланеган, благодаря. Нееднократно споменахте ТТП е, така малва, която се носи. Защо говорите така? Е, липсва информация ли да се ширят слухове? Бихте ли казали малко повече детайли и факти? А просто показаното от господин Песе за е, износ, е, искам да кажа, че ние работим за износ на бира в кутийки, така че имайте го предвид. Председателят благодаря. Госпожа Гуидера. Една минута. Благодаря. Имам въпрос, господин директор. Той е съвсем конкретен. А, мисля, че географските указания са истински успех за Европа. Ние приехме един доклад по собствена инициатива на, плетар, на пленарното а, а, ни заседание, последното, за да приемем, възприемем географските указания извън хранителната област. Въпросът ми е следния – Вие е, сте го искали да споменете за географските указания в СТО, но не сте успели. Може би трябва да се намери най-удачния начин да се засяга този въпрос. Какво всичко изглежда, че е, защитата в рамките на СТО не се е подобрила с нищо. И както каза и колегата Андрио, какво ще правим в рамките на преговорите по ТЕТИП? Ще си, ще си определим ли непристъпни позиции, от които няма да отстъпваме? Смятам, че за комисията по селско стопанство е ясно но какво замерява Европейската комисия. Благодаря, господин председател. Благодаря на нашия гост за много конкретните изказвания. По-добре разбираме проблемите сега, след чутото. Неодавна бях в САЩ. Беше много интересно. Можем ли да отстояваме срещу техния аргумент, нали, наименованието за происход. Те говорят винаги за търговски марки, е, което е много сериозно. Съпоставими ли са нещата? Могат ли да съществуват съвместно, може би това е въпроса. И още нещо. Може би ние не обръщаме внимание на тези въпроси, но трябва ли да позволим на цялата тази е, всичко това да се осуети от наименованията за происход. Извинявайте, че питам, но да чувам нещо смислено този следобед. Господин Посел Золо. Благодаря съвсем набързо. Пак по споразумението за партньорство с Съединените щати. Ако искаме да защитим нашите географски указания, ще трябва да сме е, настоятелни. От трите хиляди, които съществуват, колко ще бъдат защитени? И по какъв критерий ще е, избираме кои да бъдат запазени? Czy my nie przesadzamy troszkę... Съвсем кратко, моля ви. my kochamy swoje... Ние всъщност не прекаляваме с географските указания. Ние обичаме нашите продукти, защото те са gwarancje за качество. И това може да се види, ако бъдат сравнени, без да бъде разкривана марката. Ще бъдем ли способни обаче да ги разпознаем? И този подход няма ли да ограничи нашия износ? Темата е болезнена, но си заслужава да помислим и за това. Сигурен съм, че не веднъж ще се връщаме към преговорите по ТПТИ и е, предполагам тук и в други комисии. Моля да имате дума за отговор. Thank you. Thank you, Благодаря, господин председател. Благодаря. Благодаря, господин председател. За... Има един известен полски продукт, полската водка, нали? Няма да объркате. Нека да се опитам да отговоря на всички въпроси. Мнозина от вас са съгласни, че е, наименованието за происход са от решаващо значение за търговското споразумение. Да, те са много сериозен процент от нашия износ, сериозен потенциал и за нас това е едно, един истински голям успех за нашите е, изделия. Колкото по-голяма защита им гарантираме в Китай, в Япония и навсякъде, толкова по-голям ще бъде търговския ни успех. Така е. Господин Стра... Госпожа Шрая попита дали как гарантираме наименованието и суровината. Значи, като се говори за шунката, прасетата трябва да са отгледани в специална област в Северна Италия. Не може прасета от тук да бъдат внесени от другия край на света, за да се прави тиролска шунка, например, или пармската шунка така стоят нещата за е, суровината. Поставихте въпроса е, за е, специалните наименования в САЩ. Госпожа Гарсия каза, поставя въпроса. Ние имаме споразумение да го обсъдим по втората, втория етап. Той тук се съдържат около 70 наименования така че е, те, те за сега не, не, не, не дават правилно решение. Така че ТТИП е най-подходящото място и повод да обсъдим тези 17 е, а, наименования, за които говоря. След това можем ако разбрах правилно въпроса ви. Дали можем да заложим правила за происход в ТИТИП. А, няма нужда нарочно да работим по този въпрос. А, имаме трудни преговори с американците, докато наименованието за происход а, са отделна тема. Очевидно, нашите продукти, ще нали, това, което наричаме с указание за происход от категорично са от Европа. Това е принципно друга идея за вид производство. Попитахте ще от двамата са председатели, заместник председатели поставиха въпроса дали това ще бъде последния рубеж за отстъпление в селското стопанство. Говоря наименованието за происход по тип е, рано е да се каже, но е ясно, че е, нашия мандат от съвета ясно каза, че този въпрос трябва да, заложи, да залегне в тип. Аз в Европейския парламент постоянно повтаря, че няма да приемем ТИТИП без наименованието за происход. Несъмнено, че това е, ще бъдат трудни преговори. Е, за мен е абсолютно немислимо да преговаряме по земеделски въпроси в ТИТИП, ако указанията за происход не присъстват. Така че трябва да постигнем съответен баланс и в рамките на глава земеделие. Господин, не само за ТИТИП, господин Никълсън, е, дано не, не сме били подведени или изкушени от американците. Е, те са много нахочиви, но те е, и, нямат кой знае какви успехи с тър... трейдмарк, с системата търговски марки. Там защитата е много по-малка, отколкото при наименованията за происход. И няма правоприлагане по отношение на нашите наименования за происход по, е, спрямо ам, търговската марка. А стигнали се до там, ще се стигнали изключително скъпи дела. Така че търговската марка в известен смисъл не може да дели Мегдан с нашите наименования за происход. Трябва да търсим друго решение, ако говорим с съпоставка. Господин Агню каза, е, че трябва да се работи на място. Напълно съм съгласен. Това е нашата култура, нашите традиции е, така че наистина тук опираме до интелектуална собственост в този смисъл. Напълно съм съгласен. И все пак, нека не забравяме, че указанията за происход в Европа се признават и регистрират на национално ниво те първо ще бъдат признати в съответната държава членка за, е, да речем, чедъра, е, <laughs> уискито. Аз съм от Йоркшир, но все пак йоркширския пудинг не е наименование за происход. Но така или иначе, първо на национално ниво се признават, а след това всяка държава членка и изпраща името за общо европейска защита, не само в Австрия или Великобритания, но в цялото, е- целия Европейски съюз, което е много важно, защото по този начин ние рекламираме нашите изделия в Европейския съюз и ги защитаваме по въпроса дали е реалистично да се опитваме защита в споразумение с друга държава, където има 3000 и не знам колко. Не, не е реалистично. Винаги имаме 150, максимум 200 търговски от важни имена. Защото има много изделия в Европейския съюз, които никога не напускат територията, където са произведени. Когато говорим за 150-200, това е потенциала за реализация в трети страни. За сметка на това с съседи като Швейцария, ние признаваме взаимно е, пълния списък, защото тук условията са по-различни. И накрая, но не по значение, господин Фланеган попита за слуховете. Всъщност САЩ, разбира се, разработват своя стратегия. Е, те казват, е, че не могат да поддържат и да отговорят на нашите на нашето търсене нямаме истински търговски <clears throat> интерес и има няколко производители на сирене, които от няколко години произвеждат горгонзола или а, фета и не искат да прекъсват това производство. То е същото, като да слагаме италианския флаг на сирената и смятат, че могат да разчитат на славата на европейските продукти. Ще спра до тук, господин председател. Благодаря, господин председател. Господин генерален директор, много беше интересно това представене, както обикновено. Мисля, че ще се върнем към тази тема в най-скоро време. Но много ще е трудно да изберем онези 150 или 200 продукта с географско обозначение, които да бъдат включени в списъка. Надявам се, че скоро ще се срещнем отново и ще обсъдим още по-подробно тази тема. На 22 и 23 ще се проведат следващите заседания. Благодаря на всички, на представителите на комисията.